а през декември 2010 26%. А пък статският е, е, долар и японската иена определено видяха спад в е, изкупуванията им като резерв. Това показва доверието в еврото. Така че еврото може да се нарече успех. От друга страна, имаме една криза на дълга в някои страни в еврозоната, заедно с проблеми, уязвимост за финансовия сектор и липса на достатъчно конкурентоспособност в други. Но дългът е, може би, най-голямото предизвикателство, което трябва да бъде разгледано. Първото ни основно предизвикателство, естествено, в краткосрочен план, е как да, а, как да спрем негативните последствия от този дълг върху финансовия сектор и реалната економика. Финансов... Фундаменталният въпрос е как да осигурим връзката между монетарната политика и финансовата стабилност. Има ясна иерархия в договора по тези два въпроса. И едновременно с това не, не можем просто да разменяме приоритетите. Имаме нужда от още повече изследвания относно по-доброто разбиране на ролите на финансовия сектор в механизма за финансови транзакции в това отношение. Балоните в пазара на недвижимите имоти и в стоковите пазари всъщност само отключиха растеж, силен растеж за известно време, но доведоха до настоящите проблеми. Те ни Предизвикателство номер две. Економическата криза всъщност само ни показа, че управлението на единната валута е доста слабо. Не можем да имаме финансов съюз, един монетарен съюз без фискален и политически съюз. И скорошно приятия пакет от 6 мерки вече е много важна стъпка за подсилване на пакта за стабилност и растеж. Но трябва да последват и други стъпки, за да осигурим стабилността на еврозоната като цяло. Европейската централна банка и нейните правомощия няма да бъдат засегнати, ако поемем по този път. Но основният залог тук е да имаме повече фискална и оттам повече политическа интеграция. Предизвикателство номер 3. Въпросът е кога и как Европейската централна банка може да адаптира своята монетарна политика и да а, отключи тези нестандартни мерки с нормализиране на монетарната политика. Това засяга, разбира се, така наречен SMP, т.е. програмата за пазарите на securities, и е, в контекста на кризата ЕЦБ като че ли се оказа единственото действащо лице в еврозоната, което може да действа бързо и решително. Въпросът, който трябва да се зададем, е какво ще стане с останалата част от еврозоната. За да не става така, че ЕЦБ да бъде единствената институция, която може да действа. И какво ще стане с ЕЦБ, така че след като реши да изтегля нестандартните мерки, когато условията на пазара го позволяват. Това са основните въпроси. Особено като си има предвид рисковете и заплахите. За да се справим с тези проблеми, трябва да си дадем сметка, че Европа не е изолирана. Никой не е изолиран. Ние не сме острови. Въпреки, че и а, в момента с кризата точно така изглежда. Трябва да се позиционираме в а, европейски контекст и в световен, глобален контекст, особено спрямо новите економики, развиващите се економики. И това включва както финансовите, така и монетарните политики. Ние всички тръгваме е, от различни стартови позиции, всички сме с различна история, всички имаме различни правомощия. Затова всички имаме споделени, но различни отговорности. Имайки предвид моето образование и професионален опит, смятам, че мога да допринеса за решаване на проблемите. Моята професионална кариера е съсредоточена върху Европейския съюз, еврозоната и международното економическо управление от различни перспективи. Завършил съм мастер програма в Университета по економика в Бон, Германия. Специализирал съм в монетарни и обменни курсове, след което съм а, направил мастър по бизнес администрация в Бокони, в Италия, Милано, Италия и а, след това съм а, от, кариерата ми е започнала с частно консултиране в компания в Кьон, Германия, където работих по програмата ФАР, заедно с Унгария, трите Балтийски републики и Чехословакия. От... Започнах да работя в Немското министерство на финансите през 1996 и останах там до сега. Първата ми позиция беше в отдел Световна економика и Г групите. Тогава работих по Г7. След това работих също така като личен асистент на държавния секретар, отговарящ за, економи... за економиката и европейските дела, а след това станах и застанах начало на Министерското бюро. През 2002 бях заместник директор за европейският отдел. А през март 2003 година аз бях генерален директор за отдела за финансови пазари, включително и международните. Ние наблюдавахме също агенции като KFW Banking Group, германската агенция за управление на дълга и също така агенцията за финансов надзор Бафин а ние също бяхме отговорни от отдел за Г7, Г8 и Г20, а също и за връзките с МВФ. През юли 2008 година станах държавен секретар, който отговаря за економическите въпроси, европейските въпроси и финансовите пазари. А, също така съм участвала в а, различни комисии, свързани с Г7, Г20, економически и финансов комитет, Европейската работна група, а, борда на директорите за финансова стабилност а, и така нататък. Работил съм също и в, а, като губернатор, като директор на а, представителство на Световната банка в Европа, а също така и на Банката за развитие. Също така от все още участвам като надзорен представител в Бафин и в Агенцията за стабилизиране на финансовите пазари. През 2011 работих за Шерпа, започнах да работя за Шерпа, за G20, лидерите на G20 за реформата на международната финансова система. След сриването на Lehman Brothers през 2008, заедно с Ян Вейдман и Аксел Вебер, координирах отговор на немското правителство на финансовата криза и изготвихме закона за стабилизиране на финансовите пазари и съответно за управлението на въпросните агенции. Откакто се появи въпроса с дълга, участвам в управлението на кризите, включително изграждането на Европейския финансов механизъм за стабилизиране в еврозоната. И може би мога да кажа, че е нормално в подобна ситуация да кажа, че всичко а, това може, беше осъществено. Каквото сме постигнали, сме го постигнали само благодарение на екипа, който аз имах един мотивиран професионален екип. И накрая, Искам да кажа още нещо. Някой може, може да каже, че аз никога не съм работил в Централна банка. Вярно. Но аз винаги съм бил в тясна връзка с централните банки. Защото в Германия има разделна отговорност между Бундесбанк и Бафин. И между, примерно, Трезора и Бундесбанк. А, примерно G7, G20 всъщност е едно съвместно управление, свързано с централните банки. Така че знам как работят централните банки. И едновременно с това смятам, че а, опита ми, от който има един такъв по-различен аспект, може всъщност да бъде полезен. Смятам, че Друго важно умение това е комуникацията. Е, ЕЦБ трябва да комуникира повече с европейските граждани и с Европейския парламент, който ги представя. Това е ключът, а именно доверие. Задачата да комуникираме е всъщност много сложна. Като се има предвид, че единната валутна политика се сблъсква с граждани, в 17 различни държави, различни политически и економически контексти, различна история, култура и език. И в същото време значението на едината валута означава, че световните финансови пазари следят отблизо. А именно тази комбинация ни кара да говорим единно. И в заключение, базирайки се на опита си, искам да допринеса за добруването на Европейския съюз, на еврозоната, на гражданите, в правомощията, разбира се, които са ми дадени от ЕЦБ, е а именно основно като приоритет стабилност на цените. Искам да го направя в името на Европейския съюз и еврозоната. Въпреки, че съм някой с немски паспорт, човек с немски паспорт, но а, съм човек с също така с големи познания по економическата и политическа ситуация на Европа и ще обслужвам Европа като европейски граждани. Благодаря. Нека сега да преминем към въпросите. Вернер Ланген за НП Вернер, не, не искате ли думата? Жан Пол има думата. До... Жан Пол има думата. Мерси, мадам президент. Благодаря, госпожо председател. Добре дошли. Тук под нашият огън, приятелски огън, чух неща, които ми харесаха, а именно, че няма истинска криза на еврото днес. Мисля, че в името на повече комуникация, така както го казахте, трябва да бъде казано повече на нашите граждани. Вчера немския канцлер и френския президент разискваха е, в продължение на един час, а после по време на вечерята, за да говорят за рекапитализацията на банките. Те казаха, че са съгласни по принципа за рекапитализация, но детайлите все още не са дадени. Те първа ще бъдат дадени. Въпросът е двоен. Какво мислите? Има ли нужда да се рекапитализират европейските банки? И второ, един по-подмолен въпрос. Смятате ли, че трябва да се обявят принципи? Да се обявят принципи, които няма да бъдат прилагани веднага, което обаче пък все пак може да предизвика паника на пазарите. Yes, first, let me briefly comment. I couldn't agree more първо един съвсем кратък коментар. А, мога само да се съглася с вас, трябва да го казвам все по-често и все по-силно. Ние нямаме криза на еврото, няма факти в подкрепа на това твърдение. Трябва с гордост да заявим, че имаме силна и стабилна валута. Трябва да го казваме и можем да го казваме на всички и навсякъде. А, споменахте срещата на френския президент и а, канцърката на Германия. Да. А, не е лошо Германия и Франция да бъдат а, на едно и също мнение. Това е необходимо, но недостатъчно условие за Европейския съюз. Вчера беше направено добро начало, сега трябва а, те да се обърнат и към партньорите, и към съседите. Сега по въпроса за рекапитализацията на банките. Мисля, че рекапитализацията трябва да бъде част от един цялостен пакет, който трябва да разработим за еврозоната. най-вече с оглед на кризата в Гърция. Повтарям още веднъж един елемент, който не бива да се разглежда изолирано. Изолираните отделните инструменти като цяло няма да ни помогнат. Трябва да разглеждаме нещата в пакет, след което трябва да се вземе решение за тяхното прилагане и те трябва да се приложат цялостно и в правилната последователност. Пакета, за който говоря, трябва да съдържа пет елемента. Първо, надежно решение за Гърция. Второ, ако е необходимо, трябва да бъдат изградени защитни стени Тоест, Европейски инструмент за финансово стабилизиране трябва да направи така, че да намали опасностите и потенциал на този инструмент трябва да бъде използван напълно. Третия елемент от пакета е рекапитализацията на банките и осигуряването на достъпа на банките до финанси, най-вече до краткосрочни финанси. Всичко това трябва да се направи с всички страни членки, с всички 27 страни членки на Европейския съюз. Не бива да бъде заклеймявана някои от всичките тези държави и трябва да бъдат включени всички банки, едновременно всички банки от 27-те страни членки на Европейския съюз. Четвъртия елемент от пакета би трябвало да бъде и поемането на ясен ангажимент за провеждане на солидна фискална и валутна политика в всички държави, най-вече в онези, които са потенциално застрашени от това да се заразят, така да се каже. И петия елемент е управлението, средно и дългосрочното подобряване на управлението на валутния и паричен съюз. Като цяло може да се каже, че аз съм за рекапитализацията на банките като част от един по-голям и по-всеобхватен всеобхватен пакет, а не като изолиран инструмент. Попитахте дали а, дали стратегията да се провежда през конференция е добра. А, мисля, че е необходимо време за изработката на такива всеобхватни пакети. Първо трябва да се споразумеем принципно за нещата а, и след това да изработим детайлите до срещата на върха до 23 октомври. Благодаря ви. За социалистите и демократите има думата Антолин, освен ако не е променен списък. Заповядайте. Okay, so no, it's Mr. You, you, you are going first. Yeah. Okay, right. Sharon, you are mixed up when it comes to the big uh, groups in the house. Като се стигне до големите групи, Шаран, започваш да ги бъркаш. Няма проблем. Добре дошъл да ви кажа от името на социал-демократите в нашата комисия. Искам да засегна един въпрос, който се споменава неведнъж в писмените ви отговори, именно международния контекст. Както в биографичните си бележки, така и в политическите си постановки, вие се позовавате на Г-20. Много добре звучи, но обяснете какво точно имате предвид. Кое е ниво на действие е това? Валутна политика ли е? преди кризата човек като господин Бофингър беше аутсайдер, когато говореше за неутрализиращото интервениране на големите централни банки с цел спазване на стабилността на валутата. За това ли говорите или за регулаторния дискурс след всичко, което гръмко оповестиха Г20, какво трябва да стане след кризата? Сега вече се води дискусия на бюрократично ниво с нашите съответни председателства. Когато говорим за хедж фондове и така нататък, заповядайте, добре дошъл сте да видите тази драма, но едва ли ще имате време и на новия си пост. Това, което искам да кажа е, че държавите членки в миналото блокираха възможността да се възползват от шанса, предлаган от Г-20. Как можем да променим това, особено като имаме предвид, че от година и половина вече не сме в състояние да разрешим кризата на една държава членка, която има половината економическа мощ на Бавария, имам предвид. Гърция, след като не сме успяли там, защо да успеем на ниво Г20? Благодаря ви. Предполагам, че е по-добре да говоря на английски, за да... А освен това се надявам, че в бъдеще ще имаме повече възможности да се виждаме. Нещо, което разбира се зависи от е, резултата от днешния ден. Аз смятам процеса G20 за много важен, защото според мен няма друга альтернатива. Нещата започнаха на ниво финансови министри, управители на централни банки през 1999 година в Берлин, а в хода на кризата нивото стана най-високото възможно и Г20 се превърна в основен форум за глобално економическо управление и особено във времена на кризи доказа своята ефективност. Вие много правилно посочвате, че Г20 трябва да докажат, че и в мирни времена могат да си изпълняват задачите а именно да създадат глобална економическа рамка за управление, което да е полезна за държавите член. членки. Разчитам, че Г20 ще продължат да работят по въпроса. Сега обсъжда се дали 20 е правилното число, дали тези 20 държави са правилните държави. Винаги е имало напрежение между легитимност и ефективност на такава група. Ето вземете Г7, те бяха много ефикасни, ефективни, но не и достатъчно легитимни, на фона на увеличаващата се роля на новите економики. Ако отидем в другата крайност, ще изпаднем в системата на ООН. Тя е 100% легитимна, но дали е достатъчно ефективна? Сега за Г20 вие споменахте две области – валутни и парични въпроси и финансови реформи. Има обаче и други аспекти. В момента обаче не бива да разширяваме прекалено спектъра от теми, а да осъществим онова, което сме обещали. Що се отнася до финансовия ред? Мисля, че се направиха доста неща от срещата на върха в Питсбърг насам, но все пак има неща, които искат време. След обед имате, ще участвате в тристранен диалог. Знаете, че се обеща в Питсбърг до края на 12-та година нещата да са на лице и в глобален аспект. Нещо, което за сега не е факт нито в Европа, нито в САЩ. Има, разбира се, доста напреднали законодателни предложения. Да, в Азия и в Латинска Америка не се е случило кой знае какво. Тоест, загуби се първоначалната инерция в финансовия сектор и в областта на реформите. Просто не можем да погледнем гражданите в лицето след е, няколко години, а, след като се появи следващия черен лебед, така да се каже. Казват, че това ставало на 100 години веднъж, оказа се, че е на 10 години веднъж. Тъй, че отново трябва да добием този замах, който имахме от начало. Всички онези, които очакваха в управлението на кризата след Леман Брадър, знаят, че никога няма да се върнем в предишния свят, света преди това. Затова трябва да се съсредоточим върху изпълнението на Базел 3, осъществяване на деривати, некорпоративно законодателство, председателство и система на банка, банки в сянка. Това са около 25 до 30% от глобалната финансова система, говоря за банките в сянка. Ето, за това става въпрос, когато искаме финансово регулиране. Ако искате, мога да говоря и за е, реформата на Международната валутна система. Добре, ще спра до тук, но съм на ваше разположение. Uh, maybe run out of time. Да. Сега от името на Алде ще бъде Силви. Исках да задам е, един въпрос за комуникацията, затова се обръщам към вас на немски. Вие е, употребихте думата без альтернатива. Разбирам какво имате предвид. Няма толкова много органи, в които може да се води дискусия в е, световен мащаб. Казвам го в съвсем приятелски дух, но нямате ли чувството, че наша задача е да дадем на гражданите усещането, че това е единствения път, защото в противен случай няма да има място за дебат? Мисля, че акцент от вашата работа ще бъде засилената комуникация с гражданите, както сам казахте. Но вие казвате, че сме пропуснали момента и така нататък, но вие сигурен ли сте, че е, демократичното легитимиране е нещо, за което се струва да се отдели време, макар и малко? Защото благодаря. Auch wenn ich sonst immer Englisch rede. Въпреки, че обикновено се изказвам на английски, когато някой се обръща към мен не толкова добър немски, съм длъжен да му отговоря на немски. А, да, хванахте ме да е, използвам думата без альтернатива, която беше най-лошата и най-често потребявана дума през 2010 в Германия. А, когато казах това, нямах предвид а, решението по същество, а съществуването и функционирането на Г20. Г20 не е перфектното решение, просто нямаме по-добро и трябва да го използваме а, без значение на всички трудности, които то води със себе си. Вие засегнахте още един много важен въпрос. А, а именно съществуването на пазари като подсистема и политика като друга подсистема. Това са две различни подсистеми и те ще останат такива. Пазара реагира за части от секундата понякога, докато работата за легитимирането, нека така да я наречем, изисква време трябва да водим дискусия в една ситуация, за която не можем да прочетем в учебника и да се опитаме да намерим най-доброто решение. Това става по-бавно. Въпросът е колко по-бавно можем да си позволим да действаме в момента. Мисля, че сме много бавни но няма смисъл да гледаме само в мониторите на Reuters и така нататък да видим какво показват. Важно е да си отговорим на въпроса на къде искаме да вървим, до къде искаме да стигнем, а не просто да реагираме на всяко малко медийно събитие. А, и сега по въпроса за демократичната легитимност. А, за мен продължава да е загадка защо а, няма парламентарна асамблея, към срещата на Г-20. Защото се срещат синдикалистите, предприемачите, около срещата на върха на Г-20. Защо не се провежда среща и на техните парламенти? Такава среща до момента не съществува е, този момент е от централно значение, защото в противен случай ще загубим подкрепата за онова, което правим. нещата са сложни, особено когато говорим за економическо управление, защото по този начин се измества отговорността, прехвърля се отговорността от националните парламенти към Европейския парламент. За мен тази стъпка е логична, но не за всички е така. Така че трябва да се води дебат а, вие трябва да водите дебат. Не знам дали а, ще го правите в рамките на парламента или със съвета, или като част от еврозоната. Това решение трябва да бъде заето от вас. Я... Благодаря. А сега има устречек. Благодаря, госпожо председател. Господин Асмусен, моят въпрос ще засяга две, два източника Allgemeine Zeitung и Deutsche Ergur. И едно интервю на господин Шойлбрес, където той каза, че още по-голямо че ще ни трябва повече инвестиране или повече влагане, така да се каже, от страна на гръцките а, такива инвеститори. И от друга страна, немския план за намаляване на гръцкия дълг трябва да се преразгледа и да се урежем. Какво ще кажете вие? Аз мога да коментирам сега позицията на немското правителство, но ако бъда избран на поста си в Централната банка, няма да мога да, да коментирам. Тоест, ще имам съвсем различно отношение. Гарантирам ви. Нашият министр каза в това интервю, че трябва да потърсим решения спрямо решението, което беше взето на европейско ниво от 21 юли. И това трябва да бъде предварително условие за споразумението, и, а, е, което все още въжи. То засягане е вече участието на частният а, е, е, сектор, що се отнася до гръцките ценни книжа. Това е а, спешно необходимо решение свързано с инструмента за финансова стабилност. Именно за това тук говорих с Словакия и с Малта. Питате ме от чисто фискална страна, можем ли да постигнем крайната цел? Наистина ли тази загуба от 21% все още е достатъчна? Беше казано, нека да се а, даде анализът на тройката за устойчивостта на дълга и за спазването на условията и след това ще се реши какви ще са нашите заключения и каква ще е нашата позиция. Но преди това трябва да имаме защитни стени, трябва да имаме правилно, правилни стъпки и трябва да го направим подредено, ако може така да се каже, регулирано спрямо финансовите пазари, за да избегнем кредитно събитие. Това каза той. Видях също и агенциите, които докладваха за някои цифри за намаляване, които ще бъдат разгледани надолу, но все още нямаме доклада на тройката. И както вече казах, трябва да видим какво ще бъде направено, за да имаме една устойчива фискална ситуация в дългосрочен план за Гърция. Така че не мога да кажа нищо ако преди това нямаме анализа, за да направим модела. Благодаря. А сега Свен от зелените. Уважаеми господин Асмусен, вие без съмнение сте централната фигура по въпросите на международната финансова политика на Германия и като зелен мога да кажа сте пъстър като дъгата. Работихте в голямата коалиция при управлението на червените и зелените. Следвахте при господин Вайгъл, при господин Вебер. Действително познанията ви са широки. Работили сте в най-разнообразна политическа обстановка и преди кризата вече бяхте видял много сте на една много интересна статия за пазара на облигации и либерализирането на този пазар. Вие сте член на а, надзорния съвет на ЕКБ, която след това се провали. Част от съвета, който работи по банковата криза в Германия, работата, която според мен, между другото, не е добре свършена. На фона на всичко това, нашия опит в сътрудничеството с вас е много добър, както по време на парламентарни брифинги в Бундестаг, така и по време на други е, форуми. Ние се радваме, че във ваше лице ще имаме един прагматик, а не един догматик в надзорния съвет на Европейската централна банка. за бъдеще няма да трябва да работите под управлението на различни финансови министри и правителства. Затова искам да ви попитам каква ще бъде вашата е, позиция, когато в рамките на тройката трябва да е, формулирате изисквания към е, държавите, защото до този момент позицията беше твърда и не бяха взети предвид някои социални проблеми в Испания, Гърция, Ирландия и така нататък. Каква ще бъде вашата позиция? позиция за постигане на повече социален баланс в конкретните антикризисни мерки? Уважаеми господин депутат, Ще започна с коментар на първата част от вашето изказване, без да влизам в детайли за статията ми от 2006 година за пазара на облигации, където се съдържа един коментар за задължението за подаване на информация, което вече е, не звучи добре към днешен ден. Ще кажа, че всички, които а, работихме в тази област, платихме много, за да натрупаме опита, с който разполагаме днес. Това беше финансова криза, която никой не беше очаквал, никой не можеше да предвиди. Аз вече казах, че онези, които не са си извлекли полки, просто не могат да се извличат такива, твърди го и за себе си. опита, който натрупахме, показва, че сляпото доверие, прякото, сляпото доверяване в пазара е точно толкова лошо, колкото и сляпото доверие в държавата. над държавните институции имат за цел да налагат правила, и да следят за тяхното изпълнение. Това в особена сила се отнася за финансовите правила. А, не бих казал, че казах вече, че сме пропуснали момента, както подчерта господин Бума, не бива да го допускаме да се случва още веднъж, примерно при изработката на правилата Базел 3. Що се отнася до вашия конкретен въпрос? за това как е, какво трябва да правим за в бъдеще. Е, вие ме нарекохте прагматик. Знаете, че това в е, Германия не е особено положително определение. Но в европейски в глобален контекст звучи добре. И германците ще трябва да се получат от това лихвите за някои продължават да бъдат твърде ниски, за други са твърде високи и двете позиции са погрешни. Трябва да се разгледат данните, да се анализират и след това да се изработи някаква позиция. Така че емпиричната работа винаги е изходната точка, от която да се тръгне, когато се говори за стабилизиране на цените. Що се отнася до позиционирането в тройката? Мога да кажа следното. А, мисля, че изискванията наистина трябва да бъдат твърди. Което обаче не означава, че те не трябва да съдържат социален елемент. Защ, защото а, не бива да се допуска висока инфлация и неиздържани държавни бюджети, тъй като това е много антисоциално. Международният валутен фонд също много научи през последните години. Можем само да сравним това, което се прави днес и което се правеше в азиатската криза. Right, there's been sinning on both. Да. Нека да ви напомня, че а, имаме 5 минути за задаване на въпрос и отговор, а ние надхвърляме тези а, първоначални а, е, граници. И така, сега ще имате 4 минути. Моля ви, ако въпросът ви отнеме 4 минути, съответно няма да получите отговор. Юрген. Господин Асмусен, както знаете, наскоро Европейския парламент е, прие пакета за економическото управление. В рамките на надзора върху макроекономическите дисбаланси е, експортният излишък се разглежда като потенциален проблем, а Германия го има хора като господин Фласбек, например, смята, че това е една от основните причини за кризата, именно този експортен излишък. Сега, немското правителство се обяви против този едностранчив подход и се опита да извади извън скоби аспекта на външнотърговския дефицит. И сега въпросът ви към вас. Споделяте ли преценката, която обсъдихме тук в парламента и в тази комисия? и какъв трябва да е приносът на големи държави от еврозоната, които имат голям а, търговски дефицит. Това е първата, първия ми, е, търг, е, външно-търговски излишък. Първия въпрос. Втория въпрос напоследък все повече се разширяват протестите на младите хора против мерките за економии. Как гледате на тези протести и ще играят ли те роля във вашите политически решения и какви? Каква роля? Ще бъда съвсем кратък. Мисля, че действително е изключително важно макроекономическите дисбаланси в бъдеще да бъдат наблюдавани по специална процедура. Това до сега беше вакуум в пакта за стабилност и растежа. Именно този дисбаланс е една от причините за проблемната ситуация, в която се намират някои от държавите в еврозоната. Тъй, че това е действително важна крачка напред. В рамките на надзора външно-търговския излишък и външно-търговския дефицит също ще бъдат наблюдавани. Но тук вече, може би, мненията ни се разминават. Според мен асиметрията е правилна. Основното внимание трябва да се насочи към секторите, които имат дефицит в област, в, по отношение на конкурентоспособни области. Това, което трябва да направят държавите е да разширят вътрешното търсене, търсенето на вътрешния пазар, понеже питате за големи държави. В момента се разработва цял списък от структурни реформи. Опитал съм се в писмените отговори да обясня подробно. Става въпрос за пазари на услугите, образователни системи, изследвания и иновации, търговия и така нататък. Може би в писмените отговори съм по-изчерпателен, сега трябва да бъда кратък. Попитахте за протестите в някои а, страни и големи градове на еврозоната. Смятам, че това е предупредителен сигнал. Предупредителен сигнал за всички, независимо от това на кой фронт се занимават с политиката. Все пак в една Испания безработицата вече е 45%. И като гледам кадрите, средната възраст е на хора, които са под моята възраст. Това е съвсем друга възрастова група. Така че това е предупредителен сигнал и още повече подчертава ролята на въпроса за образователните системи и достъпа до образование. Майка ми беше учителка и никога не съм се колебал че трябва да привлечем хората в образователната система, като започнем още от детската градина. Трябва да а, подобрим достъпа до образование чрез публични инвестиции. Винаги съм го казвала и съм го казвала и в писмените отговори. Благодаря. се като е НП, Вернер Ланген. Я, филин данк, Асмусен. Благодаря, господин Асмусен. Няма да ровя в биографията ви, защото безспорно вие сте специалист. Искам да задам четири кратки въпроса. Първо, независимостта на Европейската централна банка беше успорвана заради закупуването от държавни облигации какво мислите по въпроса. Второ, вие казахте, че за Европейския инструмент за финансово стабилизиране имате нужда от нови инструменти, след като вие отхвърлихте рефинансирането, кои могат да бъдат тези инструменти. Трето, един въпрос във връзка с целите на ЕЦБ. Днес тя се фокусира върху а, стабилизиране на цените, за в бъдеще върху стабилизация на финансовите пазари. Мислите ли, че една цел за в бъдеще може а, да бъде бъде едно стабилизиране на всички равнища. И четвърто, господин, това, което каза господин Буман, а, дали в пакта за стабилност а, за 2002-2003 година е начина по който ще работите а, или пък а, това ще бъдат цели, които а, могат да бъдат блокирани от страните членки в Централната банка. Изобщо как гледате на въпроса за консенсуса при регулирането на финансовите пазари? вие ни посъветвахте да направим среща на парламентите около среща на Г20. Това е чудесно. Мисля, че ще бъде достатъчно, ако просто Европейския парламент бъде взет по-насериозно. Мисля, че това бяха 8 въпроса, господин Ланген. Аз ще се опитам да им отговоря бързичко. попитахте за независимостта на Европейската централна банка, най-вече в а, е, а, е, светлината на а, е, програмата за пазара на обезпечени. Независимост и, и рентабилност не са две противоречащи си неща. Те са страните на една, две страни на една и съща монета. А, Европейската Централна банка взе всичките си досегашни решения като независима институция, защото механизма за монетарна трансмисия беше нарушен. Имаше пазарни сегменти, които бяха нарушени и не работиха добре. Например, пазарите на облигации, които засегнаха други части на економиката. Според мен е важно, че Европейската Централна банка прави всичко това за едно ограничено време и не позволява да се упражнява натиск върху цените. Що се отнася за Европейския инструмент за финансово стабилизиране? Нуждаем се спешно от четирите инструмента покупки на първичния, на вторичния пазар. Трето, рекапитализиране на банките през Централното управление и трето един превентивен механизъм, който да предотврати разпространяването на заразата, така да се каже. Според мен е, този инструмент е, трябва да работи без да има достъп до е, Европейската централна банка. Това според мен е смисъла на текста по договора. В противен случай той ще бъде нарушен. Вие попитахте освен това, дали ще бъде добре, ако Европейската централна банка а, има няколко равнопоставени цели, подобно на Федералния резерв на Съединените щати. Според мен този въпрос не стои по този начин. Договор за Европейската централна банка отдавна съществува. Той се основава на традициите в Европа и смятам, че трябва да остане такъв. Вие попитахте освен това, а, за пакта за а, стабилността и растеж и за регулирането на финансовите пазари. Мисля, че е задължително необходимо, що се отнася до финансовото и фискално координиране, да се направи това, което на английски се нарича ownership. Тоест, трябва да има по-тясно съгласуване по отношение на финансовата политика и по отношение на регулирането на финансовите пазари. Защото регулирането на финансовите пазари засягат единния вътрешен пазар, докато първият елемент предполага една по-голяма интеграция на страните членки. Тоест трябва да правим разлика между тези две неща. Нека да правим колкото може повече неща с всичките 27 страни членки, но когато говорим за общата валута, да говорим за 17 държави. Това не е някаква затворена група. Така, това показа присъединяването на Естония към еврозоната еврозоната в един много тежък момент. Тоест, всяка държава, която устойчиво изпълнява изискванията, може да стане част от еврозоната. Според мен, ние трябва да имаме този така наречен ownership, както в парламента, така и в правителствата на страните член. No, Благодаря. А сега Антони. Благодаря, господин Асмусен. Високо ценя вашия опит, високо ценя и яснотата на вашите отговори, особено що се отнася до финансовите транзакции. Ще е интересно да кажете нещо по този въпрос. Също и ценовата стабилност има ли рискове в момента? Знаем, че има делегация в САЩ и сме с впечатлението, че по-скоро става въпрос за дефлация. Лихвените проценти такива ли са, които да е, потикват към растеж? Не знам, в САЩ има и други политики, фискална, социална, които вървят ръка за ръка с валутната политика. По принцип, валутната и фискалната политика трябва да вървят ръка за ръка, особено като се говори за Централната банка и механи... Европейския механизъм за стабилност. Какво смятате вие? Смятате ли, че средствата могат да дойдат и по други канали? Разбирам. Надявам се, че успях да разбера вашия въпрос а, от превода и че ще ви отговоря точно. Тоест, как а, инфлацията се отразява в изходната позиция? ще кажа следното. Данните за инфлацията, публикувани за еврозоната, последни данни са около 3%. Това е под, под до критичната граница, достатъчно ниско, за да осигури стабилност на цените. Можем да ги задържим така за още няколко месеца. И После можем да се върнем на 2%, нещо, което е дългосрочни или средносрочния ни риск, предвиден за, а, за бъдеще. Тоест, виждате някаква уравновесена политика. Попитахте за, за политиките, набор от политики. Особено като се има предвид правомощията на ЕЦБ и на ФЕД. Ние имаме напълно различни правомощия. 100% прав сте. Важно е да имаме такъв набор от политики по макроекономическо ниво и микроекономическо ниво. И тук ЕЦБ има ограничен, но все пак много важен мандат, много важни правомощия. Това може да направи ЕЦБ. И след това правителствата на ниво държави членки ще изготвят съответни политики, било то фискални или други, за да допринесат за увеличаване на потенциал за растеж на економиката, за изграждането на стандарти за заплатите, те се договарят предимно между профсъюзните организации и бизнеса. Така се изграждат правила в Европа. Така че всеки ще действа в рамките на собствената си отговорност. Не бива да има смесване на отговорности. Мисля, че именно това казва член 123 на договора. Там се забранява финансиране на фискални операции. Това е духът, който трябва да следваме тук. Имаме нужда от ясно разделение между функционирането и промощата на монетарната политика, друга страна на а, фискалната политика. Мисля, че тук става въпрос за един член от договора, който е ключовия стълб за разбиране на нашите фискални политики в Европа. Благодаря. Казва председателката Оли Шмидт. Благодаря. Господин Асмусен, а, вие сте в центъра в момента на политическите е, събития. Бяхте един от ключовите участници в събитията в Германия. И а, е, Германия има специфични отговорности в Европейския съюз, специфични задължения, също така и в еврозоната. Какво ще кажете? Смятате ли, че немските лидери си поеха отговорностите както трябва през изминалите години? И е, следващият ми въпрос. Аз съм от Швеция. Ние сме извън еврозоната. Мислите ли, че ще бъде полезно да оставите нови страни, да допуснете нови страни да се присъединяват към Европейския съюз в настоящата криза? Ако се обърна към вас, какво мислите вие? Смятате ли, че е добре други страни да се присъединяват в настоящата криза? On your first question, if... По първият ви въпрос за това дали немските управници са направили каквото трябва в кризата, отговора ми е да. Нека да ви напомня това, което обаче ще ме води в бъдещата ми работа. Аз няма да критикувам немското правителство или което и е да било правителство за решения, които са взимали в миналото, когато аз съм служил под това правителство. защото аз ще имам от тук нататък евентуално позицията на ЕЦБ. Така че няма да се обърна към бившите си колеги и да кажем това, което направихте е грешно. Така че трябва ясно да правите разграничението между минало и бъдеще. Относно присъединяване към еврозоната колебае се. Ако една страна като Швеция с а, такава културна политика и финансова и монетарна, бих ви казал, добре дошли, но това не е отговора. Всъщност, ние, всъщност официалният отговор е, че еврозоната всъщност и Валутния съюз не е затворен клуб – Държавите, които и кандидатстват, отговарят, трябва да отговарят на дадени критерии. След това тези критерии се, отко... се проверяват. Има и други изисквания по договора. Държавите трябва да са примерно две години част от Евросъюза и така нататък. Швеция отговаря на тези изисквания, но аз ви давам официалният отговор. Така че ако отговорите на критериите за присъединяване, смятам, че Швеция ще бъде положително оценена и, и ще ви включим. Това е моят формален отговор. Смятам. Вяр, вярвам в бъдещето на еврозоната. Преди няколко месеца Естония се присъедини и смятам, че те са по-скоро щастливи, че са част от клуба. Но а, все пак а, а, мисля, че щастието, удовлетворението от еврозоната в Естония все пак е по-високо от това в Германия. Но казах ви още веднъж, има критерии за постъпване в еврозоната. Това е, не бива да го забравяте. Благодаря от консерваторите и реформистите казаха, че са приключили с техните си въпроси. Зелените имат ли някакъв друг въпрос? Ще оставя колегата. Евентуално. Е, НП също май казаха, че са приключили с въпросите. Добре. Така че имаме време, ако искате да вземете думата. Добре. Друг въпрос. Объркан съм. Относно вашите виждания върху монетарната политика, ще ни обясните ли малко повече по един въпрос, който ме вълнува в кризата, именно дефиницията за инфлация се базира на а, инфлацията на потребителските цени. Но тя не, тя не е само там, тя е също така и на пазарите на стоки. Смятате ли, че ЕЦБ трябва да развие малко повече концепцията, идеята за ценова стабилност, за да избегне подобни флуктуации? I... When I confused you, I didn't do a good job. I tried... Когато се сме объркани, не вършим добра работа. Така че, когато казах, балоните в балоните на а, цените, на стабилността на цените, а също така и а, на пазара на недвижими имоти, така както казах в уводните си слова, а, мисля, че се опитах да разясня този елемент. Смятам, че ще се придържам към дефиницията на цена на стабилност на, на стабилност на цените, където се използва индекса за изчисляване на тази цена. Защото това е световен начин на изчисление. Иначе можем да загубим прозрачността, която сме постигнали. При все това, така както казах, тази политика на стоене и изчакване, да видим какво ще стане с инфлацията, беше променена, откакто а, настъпи кризата 2007-2008. Така че сега сме много повече в а, един друг, един друг начин на действие, именно да отстояваме на вятъра. Въпросът е с какви инструменти разполагаме. Разбира се, в това отношение трябва да се проведат много-много проучвания, защото пък ако се придържаме към старият е, принцип, ще имаме само един никакви инструменти. Така че, ако искаме допълнителна стабилност в цените, ще трябва да потърсим инструменти, иначе сме изправени в много тежко положение. Евентуално това ще са макропруденциални инструменти, които трябва да бъдат развити. И смятам, че в специализираната литература са описани области, в които трябва да се развият тия инструменти. Но още веднъж казвам, вярно е да се гледа, че инфлацията, на феномена инфлация на цените като начин на нарушаване на стабилността на цените. Но ЕЦБ си има два основни стълба в своите валутни концепции. Първият свързан с економическата ски акцент и вторият свързан с а, валутният акцент. И преди като че ли наблягахме повече на економическия стълб, а сега сме се върнали повече на валутният аспект. Така че двата стълба се уравновесиха. И тук се включват и обемите на кредитите, и растежа, и пазарите, и включително и, цен... и инфлацията на цените. Благодаря. Елиза. Obrigada. I'm going to speak Portuguese if you don't mind. Okay. Muito obrigada por estar aqui connosco. Eu gostaria de voltar a. Благодаря. Ще се спра на въпроса, който ви беше зададен от колегата Гозес. Казахте, че е нужно да имаме пълен набор от мерки. Смятам, че живеем в един омагиосен кръг. И за това има нужда да се рекапитализират банките. Тази а, рекапитализация се справи в доста държави в момента, но доста от тях пък не успяват да се финансират, защото имат големи дългове. А тези банки продължават да бъдат посредниците за държавния дълг. Тоест, един магиосен кръг, една негативна спирала, която върви все по-надолу и по-надолу. И в момента виждам, че Европейската централна банка също е разединена. Има някои банки, които са твърде големи, за да бъдат спасявани. От друга страна, има и държави, които са твърде големи, за да бъдат спасявани. Това е вътрешна дилема и създава много тежка ситуация. Според мен трябва от една страна да се справим с банковата криза, примерно да има някакъв закон, възможно най-бързо. Възможно най-бързо, според мен. Особено ако иска да позволи на банките да финансират собственото си спасение. Без да а, изискват за това помощта на дънакоплатеца. От друга страна, пък трябва да на, си намерим инструменти за управление на държавния дълг и да не позволим ескалиране на проблема. Как ще позволим на банките да финансират Гърция и от друга страна да се казва, че ще им се урязва финансиранията с 30-40%. Тук сме изправени пред едно разминаване, което трябва да поправим. Вярно е, че ситуацията е много сложна, но моля ви, кажете ми, кои са отделните елементи от този пакет, за който говорите? Посочихте ни общите насоки. Можете ли да ни дадете по-подробни обяснения? Най-вече за ролята на ЕЦБ. Благодаря ви за този комплексен въпрос. Съвършенно съгласен съм Съвършено съгласен съм, че след година и половина управление на кризата в еврозоната трябва да възвърнем доверието в себе си. Също така имате право, че трябва по някакъв начин да прекъснем този дяволски кръг от една страна позицията на някои държави, че нещата трябва да вървят през банките, реалната економика, едни казват чрез данъците, други не чрез данъците. Да, трябва да се намесим. Ситуацията е подобна на тази през 2008 година, но пък в, в някои отношения е коренно различна. Това, което е коренно различно е, че през 2008 година проблемите започнаха от качеството на балансите и извън балансовите дейности на някои банки, после спасителните пакети – които пък залегнаха в балансите на държавите. Говорихме за toxic assets, за отровните активи, ако си спомнят. Вече не се смята, че всяка държава автоматично е платежоспособна. Откакто това вече не се разбира от само себе си, този факт се отразява и върху балансите на банките. Така че в момента пътя на реакцията е държава от държавата по посока на банките. Това вече е нещо по-различно. Това, което не можем да направим е да твърдим, че държавните е, заеми са е, токсични. Защото тръгнем ли по този път, загубени сме. Трябва да намерим решение по-различно от това през 2008 година. За да стане ясно, тук не искам да посочвам е, числа за урязване, така наречения херкат. Разбира се, че и аз искам да намерим решение, което да е поносимо за Гърция. Попитахте каква трябва да е ролята на Европейската Централна банка. Казахме вече, необходим ни е общ пакет и то в много спешен порядък, защото заразата се разпространява. И този общ пакет трябва да съдържа преди всичко надежно решение за Гърция, както и по отношение на фискалната политика, така и по отношение на конкурентоспособността. Какъв бизнес модел да изберем за Гърция, как да й помогнем да осъществи растеж, това е важно. Много дълго време Гърция беше най-источната страна на Запада – е, страна, в която можеше да се действа по европейски правила и все пак е, това ставаше на изток. Така че трябва да се намери нов път, както и споменатите защитни стени с един разширен европейски механизъм за финансова стабилност. Освен това трябва да избягваме стигматизацията на банки и страни. Това пък е свързано с необходимостта от рекапитализация на банките и покриване на краткострачната потребност от ликвидност. Освен това, тук трябва да се вгледаме е, и в, не само в страните, които са в трудност, но и тези, които имат потенциална опасност да бъдат в кавички заразени. На пето място трябва да кажем много ясно каква ни е посоката, за къде се е запътила Европа. Трябва ни структура за управление, която да е, е ориентирана към еврозоната. Това е важно. И ако съберем всичко това в едно, то тогава изрази като економическо управление, интеграция и така нататък могат да бъдат обсъждани, но трябва да бъдат напълнени с смисъл. Какво значи това, че по-богатите държави ще трябва да плащат заради по-малките и то не само през тези три години, за които става въпрос? В замяна на това обаче трябва да се примирим с необходимостта от външен контрол върху националната политика, т.е. засилва се политическата роля на Съюза. тук трябва да съвдействат държавите членки, парламентите, националните правителства. В това отношение Европейската Централна банка има важен, но ограничен мандат. Тя отговаря за ценовата стабилност и стабилността на финансовите пазари. Искам да кажа, че ролята на ЕЦБ е важна, но ограничена. Тя е просто част от общата мозайка. Ако останалите действащи лица не изпълнят своята задача за ЕЦБ, ще стане стане много трудно. Благодаря ви. Имам още един съвсем кратък въпрос, защото вече трябва да приключваме заседанието. Няколко пъти споменахте финансовите услуги и е, това, че този въпрос трябва да се решава на ниво Европейски съюз на 27-те, но трябва да се вземе и решение в еврозоната при 17-те. Това, което ме интересува е какво по-конкретно мислите, че е необходимо да се направи на ниво еврозона с 17 държави членки по посока на механизми за решаване на кризата, банките, да, всичко това е ясно, но какво какво още? The only reason to do things at now 17. Единствената причина е, е поради която в момента работим с 70, 17 държави, е тази, че трябва да пазим тяхната финансова стабилност. Аз бих правил повечето неща заедно с всички 27 страни членки, всички неща свързани с финансовата стабилност, защото вие знаете кои са големите финансови центрове извън а, еврозоната и те ще бъдат такива и в, за в близко бъдеще. Мога да се върна на въпроса зададен господин Клуд за основния елемент на економическата политика, не само на данъчната политика, това, което на него той каза, че му е липсвало. Мисля, че трябва да бъде малко по екстремни и да координираме в еврозоната економическата политика в рамките на тази процедура имбаланс policies following the imbalances procedure, which is right. и ако стигнем до крайност, можем дори да кажем, че имаме нужда от цялостна економическа и финансова политика на Европа, а не само на еврозоната. Колегите в Лондон знаят, че това се отразява на единния вътрешен пазар. всъщност това е нещо, което неволно се явява като последица. По въпроса за стабилността, аз бих взимал повечето мерки с всички 27 страни членки, за да използваме колкото може повече един пазар. За целта се нуждаем от норми за всички 27 страни членки на европейско равнище, за да може по този начин да регулираме по-добре международната им дейност. Ще бъде по-добре, отколкото ако го направим само с 17 или 16 16 страни членки. заедно с Европейската централна банка трябва да се продължат нещата, които до този момент вървяха добре, например системата за ранно предупреждение повтарям още веднъж, а, а, мерки за финансова стабилност с всички 27 страни членки само при защита на а, общата валута с 17 страни членки. Клубът не е затворен. Сега, добре, продължавам да не разбирам какво ще правите, но се надявам да го разбера с течение на времето, казва председателката. Благодаря. Мисля, че дадохте много добри отговори на нашите въпроси. Сега, за съжаление, ще трябва да ви поканя да напуснете залата заедно с всички външни, така да се каже, участници в срещата и ще решим каква ще бъде вашата съдба. Благодаря.